и прочее. И в толкова повече се нуждаем от една примерена балансирана резолюция, каквато имаме, мисля, в постигнатия компромис. Благодаря, господин Количек. В Свобода и демокрация, господин Белдер, една минута.